everybody. We will continue our uh, agenda with... Продължаваме с работата по дневния ред, дами и господа. Е, точка 15. Миграция от Шенгенската информационна система 61+. Към 6.2. Карлос Коелю е докладчика. Е, той ще е, получи думата първи, за да представи доклада си. След това ще дам думата на комисията и ако кипърското председателство има да добави нещо, може да го направи. След това ще проведем дебата. Е, първо давам думата на господин Коелио. Бате е на примеря трока от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 Днес нещата е, са доста по-ясни по отношение на правната рамка за преминаване от 6.1 към 6.2. Правната рамка на самата система 6.2 трябва да започне да се прилага, след като първата държава завърши прехода от едната система към другата. Системата е европейска. Всички са съгласни с това. Това, което също е добро, е кофинансирането, съфинансирането от европейски средства на самия преход от едната система към другата. Това е в помощ на страните членки сега нещата ще станат по-трудни за страните членки. Ще бъде по-трудно да се използва бюджетния ред, който използвахме до 2012 година. За сега сме избрали общностния подход и това според мен е добре. Благодаря на докладчиците в Сянка, които ни помогнаха процесът да бъде гладък. На последното заседание на Либе е, обменихме за първи път мнение по този въпрос. гражданите не са наясно каква, а какво е политическото значение, какво е бюджетното значение на този преход и това го казвам в моя проект доклад. Има някои технически промени, които ще се наложат, ще трябва да се направят. Първо, що се отнася до данните, трябва да е, засилим стандартите по отношение на съхранението на данните и трябва да е, засилим наблюдението на този процес. Необходимо е сътрудничество между настоящите и бъдещите власти, които ще се занимават с е, надзора на данните. Също така трябва да направим така, че качеството на данните да бъде добро. Имам предвид данните, които ще се използват в 6.2. Личните данни са нещо много чувствителни и могат да се появят действително проблеми. Например, ако някой е задържан неправомерно или пък срещу него бъде повдигнато обвинение в шенгенското пространство, трябва да сме сигурни, че данните са коректни. Трансфера на данните и прехода от едната система към друга, другата трябва да станат много чисто. Онези данни, които не се прехвърлят от 61 към 62, трябва да бъдат а, заличени, за да може да бъде твърдо сигурно, че тези данни няма да се разпространят, няма да изтекат някъде навън след миграцията от едната система към другата. системата 6.2 е от ключово значение за шенгенското пространство. Трябва да се отдалечим от идеята за чисто междуправителствена система а, и да подобрим качеството на съхранение на личните данни. Този преход, за който говорим, трябва да се случи колкото може по-бързо. Благодаря. Преди да дам думата за дискусия, бих искал да дам думата на комисията и на председателството, ако те желаят. Господин Тодораш от името на комисията има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Ще благодаря на, първо на господин Коелю, който, както винаги, работи много добре, свършил е много работа. Искам да благодаря и на вашата комисия за конструктивния подход още от самото начало на работата по това досие. Искам да благодаря на комисията, на вашата комисия заради разбирането за това, че тя веднага разбра защо тази миграция е важна и за това, че тя трябва да се случи колкото може по-бързо в рамките на 2-3 месеца. Задължително е да осигурим правната сигурност, правната страна на въпроса. Затова още веднъж благодаря както на господин Коелио, така и на вашата комисия за начина по който ускори работата по досието. Сега няколко конкретни неща по самия доклад, които между другото бяха споменати вече от господин Коелю. Първо, за качеството на данните комисарът непрекъснато повтаря, че е задължително да се осигури добро качество на данните. Трябва много сериозно да се подходи по този въпрос и, и а, това трябва да се направи още преди да започне самата миграция на данните, а, за да може трансфера да стане чисто и да се трансферират коректни е, данни. Системата беше интензивно тестване през последните 15 месеца. Направихме това за да гарантираме, че само коректни данни ще бъдат прехвърлени от едната система към другата. Що се отнася до защитата на данните и е, надзора на самата миграция, съгласни сме с това, което се предлага в е, доклада. Процесът наистина е много комплексен. Надзора се извършва от ЕДП и различни надзорни е, органи, международни надзорни органи. А, наистина много държахме, много настоявахме а, е, а, е, да се осигури добро наблюдение на процеса на а, миграцията. Ще подадем информация своевременно на парламента за процеса на миграция и за резултатите от него. Мисля, че това е минималното, което може да направим, за да осигурим прозрачност в момента, в който бъде финализиран процеса на миграция, комисията надлежно ще информира парламента за резултата от този процес и няколко заключителни думи за крайния срок. Единствената причина, поради която датата не е заложена в текста, е тази да позволим на страните членки да тестват достатъчно системата. Разбирам че за господин Коелю и за вашата комисия е важно да се фиксира а, датата, да се фиксира крайния срок, но ще видим как ще продължат дебатите а, по тази тема в съвета. Благодаря ви. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Just I want to say that the presidency appreciates благодаря, господин председател. Председателството оценява работата, извършена от господин Коелю и от вашата комисия. Изцяло сме поели ангажимент за бързото приключване на работата по това важно досие. Председателят. Откриваме разискванията. Госпожо Латворд, имате думата. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с господин а, представителя на комисията за това, че господин Коейо обикновено върши много добра работа. Шенгенският проект е в добри ръце в изложението на мотивите се изтъква, че ШИС-2 е важен инструмент за увеличаване нивото на сигурност в шенгенското пространство, както и за гарантиране на защитата на данните на физическите лица. Ето защо ШИС-2 трябва да бъде внедрена колкото се може по-бързо. Затова е важно и да побързаме с работата по досието. Да се надяваме, че системата ще започне да функционира през януари следващата година. Надявам се, че оценката на ШИС-2 ще оправдае вложените средства. Да се надяваме, че системата ще може да функционира в бъдеще без да са необходими допълнителни модификации. Съгласна съм с господин Коею за това, че правното основание и по-точно процедурата, предвидена за изготвяне на правното основание, процедура на консултиране, не е подходяща, като се има предвид политическата значимост на проекта и отражението му върху бюджета. Също така трябва да вземем предвид и последиците от въвеждането на тази система за защитата на данните. Всичко това са много значими проблеми, които не могат да бъдат решени в рамките на процедура по консултации. Радвам се, че господин Коейо е отразил много от съображенията, изложени от Европейския надзорен орган за защита на данните, съображения във връзка с проверката и мерките за защита на данните, които следва да предприемат държавите членки преди и след внедряването на системата. Това се визира в изменение 7 и изменение 11. Следва да се заличат онези данни, които не се прехвърлят от ШИС-1 плюс към ШИС-2. Освен това, данните трябва да се анонимизират така че да не може в никакъв случай да се установи връзка между данните и конкретни лица. Последиците от грешки могат да бъдат много тежки за отделни лица. Не е много ясно какво се предвижда за съхраняването на данните. В член 55 се предвижда срок от една до три години, но съгласно член 15 алинея 6, като че ли на държавите членки им се предоставя възможност да съхраняват данните за неопределен срок от време. Не мисля, че срокът за съхраняване на данните е достатъчно ясно определен, така че действително да се постигне правна сигурност. Нямам намерение да внеса изменения, тъй като докладчикът много добре си е свършил работата, но бих му била благодарна, ако ми изясни въпроса за срока за съхранение на данните. Както знаят колегите тук, винаги се опитвам да осигуря участие на моята страна, когато това е възможно. Докладчикът активно ми съдейства в тези мои усилия. Имам предвид Обединеното кралство – Обединеното кралство и Ирландия се опитват да си извоюват възможност за участие в системата, когато става дума за обмен на данни между полицейските органи. Но доколкото разбирам, Комитетът на постоянните представители е изискал от комисията да излезе с отделно предложение за страните извън шенгенското пространство, които се присъединяват към системата за пръв път. Има ли някакъв срок за изготвянето на това предложение, за представенето му от комисията? Задавам този въпрос, защото парламентът трябва да има достатъчно време, за да изготви добро становище по него. Да се надяваме, че няма да бъде възпрепятствано на Обединеното кралство да участва в системата. Благодаря ви, господин Енчо. Благодаря. Благодаря на господин Коелио за изготвеният от него доклад, както и за факта, че благодарение на предложените изменения той се спира на най-важните аспекти от предложението, а именно защитата на данните и ролята на националните органи в тази област. Освен това, според мен е жизненно важно веднъж за винаги да се определи крайна дата за миграцията на данните от системата ШИС-1 към системата ШИС-2. По този начин и държавите членки и Европейската комисия ще имат един допълнителен стимул за ускоряване на процеса, който да доведе до окончателно приключване на тази миграция. Напълно съм съгласен с идеята да се изчисти базата данни преди трансфера на въпросните данни от 6.1 в 6.2. Както каза и господин Михалаке и господин Коелио, не можем да сме напълно сигурни, че всички данни ще бъдат запазени. и съхранявани, особено по отношение на защитата на тези данни. Има също така и случаи на грешки при данните. И с този вид данни се задава въпроса дали трябва те да бъдат заличени или не. Също така, може да се обмисли варианта за назначаване на национални органи, които да отговарят за контрола на качеството на данните. В предложението са изградени всички държави членки и не държави членки на Съюза, които могат да участват в обмена на данни. Ето защо. Аз смятам, че би трябвало да има съображение в преамбюла, които да определят много ясно статута на Румъния и на България. Защото това са единствените две държави членки, които не фигурират в текста. А тези две държави все пак трябва да участват в процеса на миграция на данни от 6.1 към 6.2, съгласно решение 355 от 2010 година, както и съгласно постановленията на договората за членство на България и Румъния към Европейския съюз. Ето защо пак повтарям, статута на тези две държави трябва да бъде изяснен. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Това е една безконечна история, която започнахме през 2006 година. Тогава започнахме да работим за Шенген 2, е, за да може да използваме е, всички предимства на Шенген. В момента е, вървим срещу това решение. Искам да благодаря на господин Коелио, който продължение на всички всичките тези години упражнява натиск, за да може в крайна сметка през 2013 година миграцията на данните да се случи. Поне така се надявам. До тогава обаче трябва да решим множество отворени въпроси и това е важно, защото в противен случай тази история ще се проточи и след 2013 година а, искам а, да а, поставя акцента още веднъж върху това, което каза господин Коелю, и все още не е решено. Първо за стандарта на данните, които трябва да бъдат прехвърлени. Това е много важно, защото в противен случай ще се добием с купища проблеми, свързани с а, а, защитата на данните. А, това е една от предпоставките. Една от предпоставките е да се изчистят данните, защото техния обем така или иначе е много голям. Второ, трябва да се уточни какви са правомощите, какви са компетенциите на отделните служби, които работят с системите. Ако това не се направи, в последствие ще имаме много проблеми. Освен това, трябва да се определи кой ще съпътства и ще наблюдава този е, процес, за да може да се осигури, че, е, се осигури данните да бъдат чисто прехвърлени от едната система към другите. А, скептично съм настроен към идеята да се предостави на страните членки решението за това да определят е, кога ще приключи миграцията. Смятам, че с страните членки трябва да се определи крайна дата, тя да бъде задължителна. До тази дата трансфера на данните трябва да бъде приключил, за да можем да имаме един истински краен срок, в който да заработи Шенгенската информационна система 2 и да добави стойност като инструмент за сигурност и контрол към шенгенското пространство. С други думи, предложенията са конкретни, предложенията са на лице, трябва да бъдат обаче още конкретизирани. Това зависи и от комисията. Сигурен съм, че комисията може да свърши много ценна работа, опитвайки се да координира а, нещата за да може страните членки по контролиран начин и до един определен крайен срок да завършат прехвърлянето на данните и най-накрая от тая безкрайна история да се получи една история с определен край. Госпожа Ернст има думата. Както знаете, е, е, съм раздвоена по отношение на е, Шенген. В гърдите ми бият, така да се каже, две сърца. Едното по-бързо, другото по-бавно и по-замисленост замислено, особено когато става дума за 6-2 и подобни въпроси. За нас по принцип представлява проблем всичко, което е свързано с данните, а именно смесването на истински и неистински данни, нещо с което в Германия също имаме проблем. Ще прегледам по-подробно доклада, но още от сега искам да кажа, че много ни харесва, че господин Коелю а, а, засилва а, защитата, значението на защитата на данните. Къде виждам проблеми? при миграцията от 6.1 към 6.2 трябва да се каже много ясно коя информация, кои данни ще бъдат прехвърлени. Всички ли данни са ни необходими? Свързано ли е това прехвърляне с оценка? Бих искала да знам как са замислени нещата съвсем конкретно и как може да се предотврати прехвърлянето на погрешна информация. Също така трябва да се постави на обсъждане въпроса с органите ако това не се направи, ще отворим вратата за произвол. А Европейския надзорен орган по защита на данните също трябва да играе важна роля, но не смятам, че нещата могат да се изчерпят с европейското равнище. Мисля, че трябва да се включат и страните членки. Това, с което изобщо не съм съгласна, е, е Европейския парламент да играе просто консултативна роля. Така не може, тъй като е, системата ще натовари бюджета. Знаем, че бюджета ни не става по-голям. И ако погледнем погледнем дискусията за многодишната финансова рамка, ще видим, че е точно обратното. И за това смятам, че е важно а, ние да имаме съществен глас в тези преговори, а не просто да бъдем попитани. Данка. The next speaker is Mrs. Danoka. Госпожа Зданока има думата. Thank you, Chair. Very shortly, because благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка, тъй като колегите вече казаха почти всичко. Нашата група, разбира се, също благодари на господин Коею за прекрасно свършената работа. Напълно подкрепяме всички изменения относно защитата на данните относно заличаването на данните и въвеждането на срок за тяхното съхраняване. Напълно приемаме всички тези изменения. Подкрепяме господин Коею и при предложението му за повторното въвеждане на срокове. Подкрепяме и точка от преамбюла номер 6 и член 21 там се предвиждат абсолютно необходими разпоредби. Също ще кажа няколко думи за проблема с България и Румъния, на който обърнаха внимание колегите. Не съм много добре осведомена по този проблем. Не знам защо тези две държави не фигурират в текста, но може би господин Коейо е по-информиран и може да отговори на този въпрос. Председателката ще дам думата първо на представителя на комисията и след това на докладчика. Благодаря. Госпожо председател, благодаря за всички ваши изказвания. Поставихте на дневен ред някои важни елементи, поставихте важни въпроси, които трябва да бъдат доизяснени, така че да се изясни изцяло и приложното поле на текста. Първо, срок за съхраняване на данните и срок за наблюдение. Срокът за съхраняване съгласно член 15 е срок съгласно правното основание, а срокът за наблюдение се въвежда с оглед защита на данните. Данните се съхраняват и се наблюдават. с оглед на контрол върху системата. Що се отнася до Обединеното кралство и Ирландия, то ще дам възможност на представителя на генералния секретар да отговори на този въпрос, тъй като това бе по инициатива на генералния секретар. По въпросите свързани с качеството на данните, стандартите за тяхното въвеждане в ШИС-2 след прехвърлянето им от ШИС-1+, мога да кажа следното. Първо, Държавите членки отговарят за въвеждането на данните в ШИС-2. Новото в нормативната уредба за ШИС-2 е, че се въвеждат много ясни, много стриктни правила за въвеждането, заличаването или актуализирането на данните – От практическа гледна точка комисията работи с държавите членки в представителствата на Сирене. За тези представителства също ще въжат много ясни много строги правила относно качеството на обменяната информация. Всички тези стандарти и правила са подчинени на една единствена цел, а именно въвеждането в системата само на такива данни, които отговарят на изискванията по нормативната уредба. Следва да се гарантира и трансфера на данните в съзвучие с правилата. А що се отнася до това какви данни се прехвърлят от едната система към другата и как да става това, това е уредено в нормативния текст. Изработен е и трансформатор между двете системи. Има много строги правила за определяне на данните, които не отговарят на предварително заложения формат. Няма да се добавят нови данни към системата. Всички данни, които в момента се съхраняват в 61 плюс ще бъдат прехвърлени към ШИС-2. Онези, които не отговарят на новия формат, ще бъдат блокирани от устройството за трансформиране. процедурите преди и след прехода от едната система към другата са изготвени така, че този процес да протече надлежно. Няколко думи за Румъния и България. По време на първото разискване преди няколко седмици вече казах, че към момента България и Румъния не са официално част от шенгенското пространство. Те няма да могат поради това официално да се включат в процеса по преход от 61 плюс към 62 същевременно са изпълнили всички технически предпоставки за преход. Този преход ще бъде извършен след потвърждаването на присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Както знаете, това все още се обсъжда на ниво съвет. Председателката, съветът желая ли да добави нещо? Не? Тогава ще дам думата на докладчика господин Коейо. Um, like Благодаря ви, госпожо председател. Искам да кажа нещо от името на председателството на съвета. Действително, правната служба на съвета поиска разделяне на предложението, за да може да се изясни участието на Обединеното кралство Ирландия в миграцията. Това разделяне не цели промяна в, по същество на предложението, а само промяна в формата. Както казах, целта е да се внесе по-голяма яснота относно участието на тези две държави членки. По въпроса дали разделянето на предложението ще изисква нов процес на консултация на Европейския парламент. По времето, когато предложихме това разделяне, обсъдихме този въпрос и стигнахме до извода, че тъй като няма значително изменение в съдържанието на предложението, а само промяна във формата с цел изясняване на участието на тези две държави членки, не е необходимо ново официално консултиране с Европейския парламент съгласно изискванията на Съда на Европейския съюз. Едновременно с това си даваме сметка, че този въпрос е много важен за Европейския парламент. И за това за нас е важно парламента да може да се запознае с двата инструмента след раздарянето, въпреки че, пак повтарям, няма никаква промяна по съдържание. Двата документа на практика са идентични. Промяна има само в уточняването на статута на участие на тези две държави членки съвета възнамерява да изпрати писмо на Европейския парламент, което ще съдържа и двата законодателни акта след разделянето на предложението, като по този начин ще даде възможност на парламента да разгледа и двата инструмента и да ги вземе предвид при изготвянето на окончателното си становище. Благодаря ви. представката, дам думата на господин Коелио. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми най-напред да благодаря на колегите за оказаната от тях подкрепа и за похвалите по моя адрес. За което бих искал да отговоря на три от зададените въпроса. Не, напред на въпроса на колегата Пиеркин. Пълно съм съгласен с казаното от него относно прилагането на ШИС-2. Ето защо в проектостановището си аз предлагам да се определи срок от един месец за извършване на миграцията от ШИС-1 към ШИС-2 във всички държави членки. Ако не определим крайен срок или ако оставим някаква възможност за двусмисленост, това ще е против целите ни за бързина и ефективност, тъй като ние в парламента настояваме 6.2 да влезе в... Регламента 6.2 да влезе в сила възможно най-бързо и новата система да заработи в най-кратки срокове. По този въпрос аз съм съгласен да включим в преамбюла притесненията му относно България и Румъния и съм съгласен с колегата да обмислим конкретната формулировка, за да отразим тези притеснения. И накрая, госпожо председател, искам само да отбележа, че ние нямаме информация за официално решение на съвета за разделяне на, това, на, този, на така предложен законодателен акт. до нас достигна тази информация, но не чрез официално съобщение от страна на съвета. И според мен това е поредният пример за липса на уважение от страна на съвета към Европейския парламент. Тук става по само за уважение към парламента, тук става въпрос за уважение към основополагащите договори и принципа за лоялно сътрудничество между институциите в Европейския съюз. Аз лично не знам дали тук става въпрос за чисто формално разделяне. В продължението виждаме, че има едно съобщение от преамбюла, съобщение 37, което ще бъде изменено, което показва, че има изменения и по самия текст, а не само а, не става въпрос само за разделяне по форма на две. Ето защо смятам, че парламента трябва да има възможност да се изкажем за характера на това разделяне. И аз не искам преждевременно да изказвам собственото си становище. Сега не мога да се произнеса дали решението на съвета да няма официална консултация с парламент е правилно или не всички тези причини, смятам, че съвета трябва ясно да си даде сметка, че държавите членки трябва да имат достъп до необходимите средства още през тази година, през 2012 година. В противен случай всяко едно забавяне на достъпа до средствата за миграцията може да доведе до забавяне на, на влизането в експлоатация на системата. Ние в парламента полагаме всички усилия, за да приключим възможно най-бързо с законодателната процедура и не сме склонни да толерираме забавяне, предизвикано от другите институции. Така че ни продължаваме работа по приоритетите, които вече представих. Председателката, благодаря ви. Крайната дата за внасяне на изменения по това предложение е 24 септември в 12 часа. А гласуването в нашата комисия ще се проведе на 11 октомври. Благодаря ви и с това към следващата точка от дневния ред, точка 16. Става въпрос за интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност. Докладчик е Филип Клейс. Комисията по заето социални въпроси изготвя становище по собствена инициатива по това предложение, а нашата комисия беше помолена да изготви становище съгласно правило 50. Днес ще изслушаме кратко представяне от страна на Европейската комисия на съобщението относно координацията на социалната сигурност за хора, идващи от трети страни, след което ще чуем докладчикът господин Клейс и ще проведем разискване, ако искат да изкажат становище. Най-напред давам думата на Европейската комисия. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря, че Европейския парламент се зае с въпроса на интеграцията на мигрантите. Този въпрос често се дискутира от страните членки и комисията и се радваме, че парламента се включва в тази дискусия. Интеграцията на мигрантите от трети държави е, е в прерогативите на страните членки и се случва на местно и регионално равнище. Европейския съюз обаче може да подпомага страните членки в разработване на политики за интеграция, за да може мигрантите да бъдат включени в растежа на економиката. Затова не се пред... в, в духа на Лисабонския договор не се предвижда а, хармонизиране на законодателството, но се дава възможност на страните членки да прилагат предложените мерки. Европейският дневен ред за интеграция изтъква някои аспекти и очертава полетата за действие. Така, например, инициативи за даване възможност на а, мигрантите да а, участват изцяло в живота на страната, изучавайки езици и така нататък. Страните членки е, би трябвало да осигурят възможност за мигрантите, да, възможност да изучават е, езици, учителите да бъдат обучени в това да се справят с е, различни ученици. Политиката на пазара на труда трябва да бъде такава, че да дава възможност и на мигрантите да се включат. По този начин мигрантите могат да се включат в цялото развитие на страната и да подобрят своите възможности. Програмата предвижда също така действие на местно равнище и трябва да се прилага подход отдолу нагоре. Сътрудничеството с Комитета на регионите е много важно. Както казах преди малко, политиката на интеграцията са в рамките на правомощията на страните членки, но комисията има редица инструменти за подпомагане на този процес. Европейското законодателство може да даде един направна рамка, не само по отношение на влизане в и престоя в държавите, но също така и по отношение на интеграцията законодателството за миграцията осигурява също, може да осигури и равно третиране. Знам, че се обсъждаше въпроса за единното а, разрешителни. говорихме също така и за равното третиране на сезонните работници. Не бива да се забравят и другите аспекти на интеграцията, като например антидискриминационното законодателство и други. Дневният ред поставя акценти върху включването на а, мигрантите в техните страни по происход. Много често емиграцията е явление, което започва в страните на по происход и може да се започне с предоставяне на информация на хората, които желаят да влязат в Европейския съюз, информация за визи, разрешителна информация за държавата, в която желаят да емигрират те. Предвидени са и мерки за а, мониторинг възоснова на единни индикатори. А, идентифицирали сме четири сфери а, образование, а, активна гражданска позиция а, и социално включване процента на емигрантите бе, на безработните емигранти е по-висок, отколкото на безработните граждани на Европейския си, Следователно, емигрантите са изложени на риск от бедност в много по-голяма степен. Програмата предвижда и обмена на добри практики между професионалистите. Работим в, в три области въвеждане и езикови е, курсове, включване в живота на обществото и на всички аспекти на колективния живот. Друг важен инструмент е Европейския фонд за интеграция, в който на разположение са 25 милиона евро и 6 проекта бяха финансирани за периода 2007-2013 на европейско равнище и на национално равнище. За в бъдеще ще действа Европейския фонд за убежище и миграция. През 2009 година комисията създаде вебсайт за убежището и миграцията, на който се публикуват добри практики, заедно заедно с Европейски економически и социален комитет. Европейската комисия организира два пъти годишно Европейски форум за миграция. Това е платформа за диалог в гражданското а, общество. Следващата среща на този форум ще се проведе на 16-17 октомври а, и ще бъде посветен на въпрос на приноса на мигрантите към растежа на Европейския съюз, економически растеж на Европейския съюз. Е, потенциала на 20,2 милиона а, емигранти е а, е, голям а, и е важно те да не бъдат а, е, засегнати в такава голяма степен от безработица. Благодаря за вниманието. Госпожа Шмидт и господин Клес имат думата. Ehm, Благодаря, госпожо председател. Както вече казахте и вие. Водеща е комисията по заетост. Комисията по заетост реши да изготви доклад за интеграцията на мигрантите. Нашата комисия от своя страна взе решение да излезе със становище. Малко след това се проведе среща на секретариатите на двете комисии, така че да се уточни кои точки да бъдат включени в текста на нашата комисия и кои в текста на комисията по заетост. Оказа се, че има припокривания по редица теми, например равно третиране, разпоредби за забрана върху дискриминацията, към компетенциите на Комисията по заетост спада социално-економическите аспекти на интеграцията на мигрантите, интеграцията им на пазара на труда, борбата с бедността и системите за социално осигуряване. Към нашите компетенции спадат основните права на мигрантите, общите аспекти от, на интеграцията, въпроси свързани с статута на законните мигранти и координацията на националните мигранти политики на държавите членки в полза на гражданите на трети страни. Ще се опитам да взема предвид индивидуалните правомощия и на двете парламентарни комисии – но темата за интеграцията на мигрантите и нейното отражение на пазара на труда е толкова обширна, че е трудно да се причисли към компетенциите на една или друга комисия. като се има предвид, че мерките ни трябва да са демократично легитимни, трябва да поставим ударението не само върху правата, но и върху задълженията на мигрантите. Втори важен за мен момент е следният. В една добре функционираща правна система, в една правова държава е важно да се прилага на практика действащата нормативна уредба. Във връзка с това Искам да изтъкна, че настоящият доклад се отнася предимно до законните мигранти. Освен това, нека ви обърна внимание на неконтролирания поток от мигранти към някои държави членки. Тези държави са изправени пред проблеми във връзка с приемането на мигрантите, с жилищното им настаняване, но най-вече с интегрирането им на пазара на труда. Дори и законната миграция може в един момент да излезе извън контрол. Мога да ви дам за пример събирането на семействата. След като двама души изключат брак, постепенно към съответната държава започват да навлизат и други членове на семейството. Това обикновено са хора, които по никакъв начин не могат да се впишат в системата на социално осигуряване, в пазара на труда на съответната държава. Комисията по заетост реши да изготви свой доклад. Към момента не разполагаме с текста. Той ще се основава предимно на проучване на тема интеграцията на мигрантите и нейното отражение върху пазара на труда. Това е проучване, извършено от външен изпълнител. Ударението в него се поставя върху принципа на забрана на дискриминацията и по-ефективното прилагане на действащите в тази област законови разпоредби. Никой няма да се възпротиви на този курс, разбира се, но мисля, че трябва да обърнем внимание на това, че има не само права, но и задължения. Това въжи не само за мигрантите, но и за всички граждани на Европейския съюз. Не бива да си затваряме очите пред реалността. Нерядко сме склонни да приписваме всички проблеми във връзка с интеграцията на мигрантите, интеграцията им на пазара на труда, на проблеми, свързани с дискриминацията. Аз съм най-добре запознат с положението в Белгия. И в Белгия действат много строги разпоредби за недопускане на дискриминацията. Същевременно обаче разпоредбите за законната миграция, интеграцията на мигрантите на пазара на труда са всичко друго, но не и стриктни. В Белгия има много големи проблеми с интеграцията на мигрантите на пазара на труда. Много е висок процентът на безработица сред тях. Особено висок е и броят на мигрантите, преждевременно напускащи училище. Всичко това според мен се дължи на политиката ни по отношение на миграцията. Прекалено великодушни сме и с това постигаме точно обратния резултат. Не поставяме акцента върху личната отговорност на мигрантите. И ще ви дам един пример. В Белгия доскоро нямаше официално изискване да се владее един от официалните езици на страната като предпоставка за получаване на гражданство – Нерядко опитът по места е доста отрезвяващ и отрицателен, затова в момента се опитваме да постигнем промяна на политическо ниво. Призовавам колегите да направят така, че да не се допускат грешки, подобни на грешките допуснати в Белгия. Това са като цяло бележките ми по доклада. С удоволствие ще получа допълнителна информация от комисията. Ще изслушам и с голям интерес изказванията на представителите на политическите групи. Госпожа Хирш от името на комисията по заетост. Да. Благодаря, госпожо председател. Първо ще кажа, че много се радвам, че както в комисията по заедостта, така и в комисия Либе се занимаваме с тази тема. Това е една от най-важните теми и засяга а, много а, а, сфери от живота. Наистина това е една хоризонтална тема. Смятам, че а, е, ще се получи един доклад, който ще бъде много важен за този мандат. Ние от комисията по заетост поставяме акцента върху темата за труда, интегрирането в пазара на труда и иммиграцията. Също така и типични теми като демографските изменения, недостига на квалифицирана работна ръка са теми, които поставят тази тема не само в светлината на вътрешната политика на страните членки, но и в светлината на економическата политика, политиката по заетостта и в светлината на въпроса за конкурентоспособността на Европейския съюз през следващите десетилетия. За това ми се струва добре, че имаме е, вече споменатото изследване е, като основа за този доклад, а също така и трите съобщения на комисията. Искам да благодаря на комисията, защото нейните съобщения представляват е, добра основа за работа, за това какво вече съществува и за какво трябва да се съблюдава. От една страна дискусията се води около темата за, за правата и задълженията. Вярно е, че имаме много правни актове е, в тази област, но те не се прилагат последователно и един от аспектите на нещата е свързан с въпросите на дискриминацията докладчика с право възнамерява да поставя акцент върху прилагането на съществуващото законодателство от една страна, за да интегрира мигрантите, от друга, за да намали дискриминацията, която продължава да съществува и която не е намаляла в условията на економическата и финансова криза. Тук става дума за доклад по собствена инициатива и такъв един доклад трябва да съдържа няколко нови теми, теми, които са спорни и които заслужават да бъдат обсъдени. Темата за интеграцията и миграцията е, е тема, по която си заслужава да започне дискусия в Европейския парламент, тъй като тази тема се обсъжда и в страните членки, би трябвало да бъде тема и за нас. В моя проект доклад ще намерите предложение за въвеждане на доброволна система от точка за управлявана имиграция. Знаем, че в някои страни членки подобни системи съществуват. Струва ми се, че една такава доброволна система, в която страните държавите членки участват доброволно, ще предложи възможност най-вече на малките страни членки да се включат в координацията и ще повиши атрактивността на европейския пазар на труда за умнези, които желаят да дойдат да работят в Европейския съюз. Няма смисъл да се заблуждаваме. Европейския съюз не е работното място номер едно. Съединените щати са на първо място, не на последно място заради езика, така че трябва да изградим една култура на добро посрещане на хората, които желаят да работят при нас. Според мен, когато обсъждаме темата за интеграция на мигрантите, е не да се отбраняваме срещу емигрантите, а да ги привличаме и то не след няколко години попълване на документи, ако може по-бързо. Друга централна тема, според мен, е така наречената циркулираща миграция, защото а, не всички хора идват и остават. Мнозина започват така а, своя път на емигранти, но а, голяма част от хората идват, остават за известно време в Европейския съюз и след това отново си отиват. И тук вече идва въпроса с социалните системи. Дали те имат право на пенсия, какво трябва да им се изчислява. Това са все въпроси, по които трябва да помислим. Трябва да поговорим и по още а, една а, тема. Темата за нелегалните мигранти без а, документи. А, такива хора има в Европа. Темата стои на дневен ред. Ние не можем да не искаме да се занимаваме разполагаме с нея. Това е друг аспект на темата, който ще включа в моя доклад. Темата за нелегално пребиваващите, които работят, макар и нелегално и по този начин финансират своето съществуване. Мисля, че могат и трябва да се намерят пътища, за да се даде на тези хора възможност за легално пребиваване в Европейския съюз. Е, ще бъде фалшива позиция от наша страна. От една страна да им даваме работа, защото те ни трябват, от друга страна да се преструваме, че ги няма. В моя доклад се съдържат е, и още много други е, теми, като темата за образованието, професионалното образование, е, темата за студентите, които след това трябва да получат възможност да работят. Това са все теми, които са намерили място в моя доклад. Мисля, че по една част от тези теми ще се разгори дискусия, която аз очаквам с нетърпение. Благодаря. Благодаря, госпожо Хирш. Господин Скури. Грация. президент. <clears throat> Много ви благодаря. Благодаря ви. Госпожо председател, искам да направя една бележка. Тъй като когато говорим за иммиграция, обикновено мислим за най-младите хора. И разбира се, младите иммигранти много често са обект на различни изследвания. Много често в държавите членки пристигат скоро завършили вищо си образование млади хора. Или в друг случай млади хора пристигат държавите членки, за да следват и в крайна сметка обаче те не успяват да завършат своето образование, защото не познават достатъчно добре, не знаят достатъчно добре езика на държавата, в която пребивават. А ясно, че без добро владеене на езика на държавата, в която се пребивава, няма как да се развие и успешна интеграция в на пазара на труда. Добре съм запознат с тази проблематика, тъй като бях председател на комисия в Италия, която се занимаваше с а, интеграцията в училище на а, децата, от, идващи от семейство на емигранти. И много често установявахме проблеми при интеграцията на тези деца, свързани именно с недостатъчно познаване на езика и на законодателството на държавата, в която тези мигранти пребивават. И смятам, че този аспект трябва да бъде включен в доклада на Европейския парламент. Според мен основният, първият и най-важен елемент за една успешна интеграция е доброто познаване на език на съответната държава. Благодаря. Имаме още двама колеги, които искат думата. Госпожа Ламбърт и господин Кашман. Ще помоля и двама ви да бъдете съвсем кратки, за да можем да се впишем в предвидените срокове. Госпожа Ламбърт, благодаря ви. Искам да добавя няколко неща. Тук става въпрос за интеграция, не за асимилиране и се надявам това да е съвсем ясно. Надявам се и в предишните доклади на парламента това да, да стана съвсем ясно. трябва да добавим към разискването си и въпросите свързани с участието. И става въпрос за политическите права. Това е елемент, който също трябва да обсъдим. Трябва да обърнем и внимание на аспекта за работата между половете. Голяма част от мигрантите в Европейския съюз са жени. И много често ние възприемаме тези идващи жени мигранти като съпруги, идващи при своите мъже, а, при мигранти мъже, които вече са се настанили, но не бива да пренебрегваме и жените мигранти, които идват а, а, сами като а, хора, които имат образование или които се да се намерят работа. А, така че трябва някъде в мерите за интеграция да вземем предвид а, и жените емигранти, които така се каже са независими. Благодаря, госпожо Ламбър. Думата има господин Кашман. Благодаря, Кинга. Ще бъда съвсем кратък. Приветствам предложението на комисията. когато разглеждаме общностите на мигрантите, трябва също така да вземем предвид и експлоатацията на тези общности от страна на а, работодателите. Аз самият съм от семейство на мигранти. Моето семейство преди много години се засели в Обединеното кралство и първоначално там не ни искаха. И затова искам да кажа няколко думи за огромния принос на мигрантите в Европа и извън Европа за културното, економическо и социално развитие на нашите страни. Благодаря ви. За тук благодаря Майкъл. И така трябва да побързаме. Продължаваме с следващия точка дневния ред. Решението на Съда на Европейския съюз относно Кодекс на шенгенските граници. Всичко започва през 2010 година, когато беше предложено решение на съвета съгласно на, относно надзора на морските граници на страна на Фронтекс. Тогава нямаше абсолютно мнозинство. Но комисията по граждански въпроси реши да атакува това решение пред съда, защото то надхвърля процедурата по комитология и засяга съществени елементи от законодателството и съответно трябва да бъде прието чрез процеса на съвместно взимане на решение. Генералният адвокат представи решението си през месец февруари и на 5 септември се взе своето решение, което, което се основаваше на съвета на, адвокат, на главният адвокат и сега ще дам думата най-напред на правната служба на госпожа Дин, която ще ни представи съдържанието на това решение на съда, след което ще се обърна към Европейската комисия и с въпроса как възнамеряват да действат след това решение на съда, след което ще дам думата и на членовете на комисията. И така давам първо думата на правната служба, госпожа Дин. Благодаря, госпожо председател, за встъпителните думи. Ще прескоча предвиденото въведение и ще мина направо по същество. Съдът беше поискан да помолен да вземе решение по два въпроса. Първият беше свързан с допустимостта. Как стана въпрос? Този въпрос, както вече стана дума, въпрос беше повдигнат на пленарно заседание. Съвета отхвърли предложение за решение с мнозинство, но не с абсолютно мнозинство. Съветът заяви пред съда, че парламентът можеше да предотврати взимането на решението, тъй като решението надхвърля правото за прилагане съгласно Кодекса на шенгенските граници, но не го е направил, то може решението да се анулира по, на същите основания. Но подобно на генералният адвокат, съдът реши, че обожаването е било допустимо, и че то не зависи от интереса на Европейския парламент, нито от позицията, която парламентът е взел в момента на приемане на решението. Факта, че парламентът е можел да се противопостави на приемането на решението, не изключва и не анулира възможността му да се обърне към съда. Или с други думи, правото на надзор от страна на парламента не замества възможността за а, обжаване на решението пред съда. И така се да реши, че решението, че жалбата на парламента е допустима. Вторият въпрос, който, по който трябваше да поднесе съда, засягаше възможността за допълнителни мерки за наблюдение по границите. Според правомощията за прилагане могат да се... По тази процедура могат да се определят само несъществени елементи. А съществените елементи могат да се приемат само от съзаконодателите. Съда да съгласи с становището на парламента. Първо, къщи ще става въпрос за политически решения, които попадат в правомощията на съзаконодателите и тези правомощия не могат да бъдат делегирани. Решението какво се смята за съществено и какво не се смята за съществено не, е само, не оставя само на осмотрението на съзаконодателите. Решението какво се смята за съществено и какво не трябва да се основава на обективни фактори, които могат да бъдат обект на съдебно обжалване така да се взема прави също така характеристиките и особеностите на съответната област. Съдът след това разгледа съдържанието на член 12 от Шенгенския кодекс. Там се определят целите на граничния контрол с много общо определение, т.е. неразрешаване на, на, на незаконно преминаване на границите и предприемане на мерки срещу незаконно преминалите границите лица. След което в член 12 съвсем абстрактно се обяснява какви са задълженията на граничните органи и не се определя нищо за конкретните мерки, които могат да бъдат прилагани от страна на гранично контролиращите органи спрямо спрените или заловени при преминаване плавателни съдове. След това се определят специфични мерки към задържаните кораби и екипажа им. Така, например, корабите могат да бъдат спирани и да бъдат претърсвани. Освен това, има и разпоредби относно спирането и претърсването на корабите и техният екипаж. Съдът да разгледа тези правомощия и реши, че прехвърлянето на подобни правомощия на граничните власти е свързано с, политически, с политическо решение, което зависи от с законодателите. Съдържа, че тук има конфликт на интереси съгласно различните оценки и в зависимост от политическите решения, правомощията на гранично-контролните органи могат да са много различни. Освен това, Съда реши, че основните права на задържаните лица могат да бъдат да, тъй като става въпрос за основните права на задържаните лица, трябва да се вземе предвид основната харта на човешките права на Европейския съюз. Затова се да реши, че това е решение, което може да бъде взето само от законодателите. Съдът също така отхвърли становището на съвета, че незадължителните марки могат да съдържат несъществени елементи. Тук ставаше въпроса за действията на Frontex. Съвет след това разгледа цялостно решението. Съда не отхвърля напълно решението, но отхвърля влизането му в сила, докато не се изготви нов законодателен текст който ще бъде прият като по процедура за, взаимно, за съвместно взимане на решение от двата са законодателя. Като трябва да се вземем предвид е, процедурата съгласно член 290 договор за функциониране на Европейския съюз относно делегираните актове и несъществените правни елементи. Благодаря ви. На ваше разположение съм за да отговоря на всички ваши въпроси. Мистер Нилсън from the Commission. Ще дам думата на господин Нилсен от комисията, който ще ни представи мерките, които комисията възнамерява да предприеме след постановяването на това решение. Благодаря. Ние в момента извършваме анализ на това важно решение, което бе постановено едва преди две седмици. Удовлетворени сме от това, че съветът последва, извинете, съдът последва парламента, така че в предстоящия период няма да имаме проблеми с правната сигурност. Има още няколко елемента от решението, които трябва да бъдат анализирани, а именно във връзка с приложното поле на анулираното решение – трябва да си припомним, че това решение урежда редица сложни въпроси, свързани с неотблъскването, основните права, мерките, които могат или не могат да бъдат предприемани в международни морски територии. Това решение е много важно с оглед на запазването на високо ниво на ефективност на операциите на Frontex, осигуряването на правна сигурност за държавите членки и зачитането на основните права на мигрантите и бежанците. Продължаваме работа по анализа на решението на съда. С готовност ще изслушаме гледните точки на всички заинтересовани страни, в това число и на Комисията по граждански свободи. Благодаря на господин Нилсен. Думата имат колегите. Господин Бусотил. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да поздравя правната служба на Европейския парламент – първо за това, че ни предостави много правилни консултации по този въпрос, както се оказа по-късно. Възоснова на становището на правната служба на Европейския парламент, парламентът очерта политическата си позиция и сезира възоснова на тази позиция Европейския съд. Оказа се, че е било правилно становището ни във връзка с законосъобразността на решението на съвета, което бе отменено, обявено за недействително от съда. Бих искал да знам какво възнамерява да предприеме комисията сега. Обявено е за недействително решение на съда, на съвета, извинете. Към момента то продължава да то запазва правната си сила, докато не се постанови ново решение. Но какви промени смята да предприеме комисията? Какво смята да предприеме, така че да излезе с адекватно предложение? основаващо се на процедурата за съвместно вземане на решения. Бих искал комисията да бъде малко по-конкретна. Ако днес не може да ни даде конкретна информация, то нека ни каже кога ще може да ни даде конкретни факти във връзка с това решение. Благодаря господин Кашман, който бе докладчик по темата. Благодаря, госпожо председател. Не Споделям, ако мога така да се изразя, еуфорията на доктор Бусотил. Ако през март 2010 година бе взето предвид становището на парламента, то нямаше да има нужда да бъде сезиран съдът. Можеше да се окаже помощ на бедстващи в открито море в пълно съответствие с Морската конвенция. Тогава в качеството си на докладчик заявих, че комисията е надхвърлила правомощията си. Работих с колегата си Маги Дин. Приех нейното становище. Приех и становището на правната ни служба, а именно, че комисията и съветът не са избрали подходящото правно основание. Оказа се, че съм прав. Правотата ми бе потвърдена от генералния адвокат на съда. Не бива да водим правни битки с вощърп за сметка на мигрантите, които бедстват в открито море. Тогава парламентът гласува за правното основание, за неговото запазване, тъй като решихме, че юридическите тънкости могат да бъдат изяснени по-късно. Радвам се, че те вече са изяснени. Решението на съда е настоящото решение на съвета да запази правната си сила до изготвянето на ново решение. Да се надяваме, че съветът и комисията ще ни предложат мерки, които ще се ползват с безрезервната ни подкрепа. Точка 3 от решението. В нея се постановява, че съветът на Европейския съюз следва да заплати разноските. Това още веднъж потвърждава моята правота, правотата на колегата Магидин и на нашата група. Госпожа Келер. Следващата ораторка не искам да повтарям това, което се каза. Искам да добавя някои въпроси към комисията. Въпросът за времето е много съществен, понеже в решението на съда се казва, че срока трябва да бъде съобразен Минаха вече две седмици от излизането на решението. Може би те не са достатъчни за изработване на ново предложение, но може би вече сте мисли по въпроса какво ще следва а, и да кажете какви полуки сте си извлекли и как ще се промени старото решение. и какви ще бъдат последиците е, за предложението за еврозоната? Изобщо моят въпрос е какви изводи си правите вие? Благодаря. Председателката, благодаря. Давам думата отново на комисията. Опасявам се, че не мога да дам точни отговори на тези важни, но и много трудни въпроси. А, ние ще съобщим на вашата комисия графика колкото може по-скоро. Ще направим изводи от нашия двугодишен, близо две години и половина опит. След няколко седмици, може би ще можем да ви кажем, че възможното ни решение ще бъде едно или друго. Освен това, искаме да изслушаме засегнатите страни, включително комисията бе и страните членки, за да видим какви са полуките, които те са си е, извлекли. Така че ще ни трябва малко време. Ще ви представим обаче графика и юристите нека да кажат какво означава разумен срок. Thank you, Mr. Nielsen. Благодаря, господин Нилсен. Господин Келър иска кратка реплика. Точно това ще, ще бъде следващия ми въпрос към комисията. Майк, ти какво смяташ за разумен срок? Госпожа Ди? Yes. <laughs> um, I don't have the answer at hand. Не разполагам с отговор, но знам, че има случаи. Ще ги проверя и ще ви кажа какво смята съда, казвайки така. Господин Кашман. Госпожо председател, нищо не може да спре парламента да представи собствени срокове за това, за което той смята, че са разумни срокове. А, може би ще трябва да изчакаме да дойде лятото, защото през лятото хората са по-склонни да се качват в течащи лодки и да се отправят с тях някъде по Средиземноморието. но ще помоля редовно да, инфо, да бъде информирана нашата комисия за развитието. Имаме още няколко минутки. оглеждам се дали е тук докладчика по следващата тема. Тя е някъде наоколо. Ще дам сега кратка почивка. Следващата тема е състоянието на основните права в Европейския съюз. А, и освен тази тема ще ни останат още две за днес след обяд. Тя идва. Благодаря ти, Моника. Много интересно е положението. Имаме доклад с 459 предложени изменения. Направо ми е жал за тебе, Моника, че трябва да се занимаеш с всички тези 459 изменения. А, нашата задача днес е да разгледаме измененията. Две години обхваща доклада, 2010 и 2011. Огромен брой изменения. Давам думата на госпожа Флашекова Бенова. Okay. Благодаря ви, госпожо председател. Ще си изкажа на... Uh, важен е колегиня. На словенски. Благодаря ви. Благодаря ви за многото важни изменения, които засягат различни аспекти на доклада. Това ще доведе до промяна на графика. Тази промяна ще позволи на целия парламент и не само нашата комисия да се подготви за гласуването. Преди да започна да разгледам измененията по самия доклад, искам да спомена какво ще случи миналата седмица. На последното пленарно задание комисарият Рейтинг направи предложение, което за парламента е много важно. И моят доклад и вашите изменения отразяват колко е важно за парламента това предложение, а именно оценката на съдебните системи във всичките 27 държави членки. да има един вид символ на върховенството на закона в Европейския съюз. Утре ще имаме размяна на мнения с комисаря Рединг и аз ще попитам как възнамерява да приложи на практика тази, това предложение в действителността. Аз предлагам да има някакви изм... предложения за изменения за да може Европейския парламент и нашата комисия в частност да играят важна роля в целият този процес. А сега бих искал да се спра на някои от измененията. Няма да взема предвид измененията, които са проти, по някакъв начин подриват съобщеното правила, свързани с общите ценности. Имаше различни изменения, някои правят конкретни предложения за а, привеждане в съвместимост на законодателните предложения с, общата, с харта на общите права. Има други изменения, които искат от комисията да се изготви годишен доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз. Има също така изменения, които призовават Европейската комисия и съвета да играят по-важна роля в гарантирането на основните права в, в рамките на съюза. Съгласна съм и с измененията, които искат да има оценка на реалната съгласуваност на законодателството на отделни държави членки с хартата на основните права. Има също така и изменения, които иска да има по-добро сътрудничество с различни международни и национални организации за опазване на основните права. Също така има и изменения свързани с Агенцията за основните права. Всички те са включени в компромисните предложения. Имаше и много изменения, посветени на въпросите за ромите, борбата за недискриминация на малцинствата, зачитане правото на всички, правата на хората с изменения, правата на лесбийките, геовете, бисексуалните, транссексуалните и т.н. Измененията се съсредоточават най-вече върху критики по състоянието на правата на тези мълчества в момента и, и аз ги а, приемам. Целта ни беше измененията ни да се съгласуват с наскоро приятата резолюция и другите резолюции, посветени на а, ромите и на другите мълтиства. Има също така и редица изменения, свързани с мигрантите и хората, искащи убежище. И те отразяват най-вече притесненията на колегите, които се притесняват от липсата на солидарност между държавите членки и от напредъка по пакета, свързан с общата система за беженците. Има се също така изменения, свързани с защитата на данните. Няма да навлизам в подробности по всяка една част от доклада, но мога да ви уверя, че вашите изменения вече са включени в голяма част от компромисните решения, които предложих. Сигурна съм, че ще продължим дискусиите си с, държав... с докладчите в сянка, за да постигнем добър резултат. Бих искала да благодаря на всички за отличното ви сътрудничество и в частност докладчиците в сянка, защото знам, че мога да разчитам на тях за постигането на добър, амбициозен и добре балансиран доклад. Благодаря ви. Госпожо Бенова, а сега давам думата на колегите. Господин Кашман. Благодаря ви, госпожо председател. Както ви обещах и преди малко, ще бъда кратък. Искам да благодаря на Моника за отличната работа, която свърши и за последователният начин, по който разгледа въпроса за прилагането на основните права в Европейския съюз. В частност искам да ви благодаря за това, че се случи върху правата на геовете, лесбийките, бисексуалните и транссексуалните лица, които са много често пренебрегвани в Европейския съюз. Мога да и благодаря, защото като политик мога да спи по-спокойно благодарение на нейният труд. Благодаря ви. Благодаря, Майкъл. Тъй като аз съм докладчик в Сянка за групата на социалистите и демократите, бих искал да благодаря на докладчика за свършната от нея работа. Смятам, че нейният доклад наистина е отличен. Разбирам, че тя полага голяма усилие да се справи с всички тези изменения, които бяха внесени доколкото разбирам, има възможност за изготвянето на редица компромисни изменения и ще ги очакваме с нетърпение. Аз лично се радвам на многото изменения, свърз... свързани с правата на децата и а, правата на националните младсиства. Сигурна съм, че в крайна сметка ще успеем да постигнем добри компромиси и ще, ще продолеем леките си различия по някои конкретни въпроси. А сега продължаваме с госпожа Данука. Благодаря ви. Влизам точно на време. Извинявам се на Моника за това, че не чух нейното изказване. Но чух казаното от Кинга и се надявам, че на заседанието на докладчите в Сянка другата седмица ще успеем да намерим обща позиция по многото внесени изменения. Разбира се, има изменения, по които становищата на различните политически групи се разминават. Относно измененията, внесени, които аз внесох от името на групата на зелените, като цяло ние отново повтаряме позицията, която представихме и в предишните доклади. Задава си въпрос за Конвенцията за защита на националните малцинства на съвета на Европа, Хартата за регионалните езици и други инструменти, които не са прияти от всички държави членки. И мисля, че отново трябва да призовем всички държави членки да се присъединят към тези конвенции без никакви ограничения. Ако имате някакви възражения или ограничения, ги призоваваме да ги отеглят и напълно да се а, съгласят и да спазват всички тези задължения. Имаме изменение по параграф 17. Аз лично съм докладчик за предложението свързано с Нордична финансова рамка и Агенцията за основните права. Това е въпрос, който ще разгледаме утре. И, и трябва да отбележим, че регламентът за създаване на Агенцията за основните права трябва да бъде преразгледан. Като основната цел е да се разшири обхвата на мандата на Агенцията за основни права, като се включи и наблюдението. Знаем, че има предложение на комисията за разширяване на обхвата на агенцията, сключването на съдебните полицейски въпроси, но това предложение беше отхвърлено от съвета. Освен това, когато това предложение беше обсъждано в съвета, някои държави членки изразиха възможност възможността да се изключи от мандата на агенцията въпроса свързан с правата на националните малцинства, но за щастие тази инициатива не получи подкрепата на съвета като цяло. Но това е една опасност, която трябва да имаме предвид. Трябва да гарантираме, че мандатът на Агенцията за основните права се разширява, а не се стеснява. Продължаваме да имаме проблеми в три държави членки по отношение на лицата без гражданство. Става въпрос за моята, моята страна, Естония и Словения. Това се случва вследствие на разделянето на федералните държави. По този начин се появяват лица с специфичен статут, които нямат гражданство, т.е. нямат гражданство които на съществуваща държава. В Латвия повече от половината от тези лица са родени в Латвия но въпреки това нямат правото да участват или да бъдат кандидати на изборите, не могат също така да работят в национални и регионални органи на администрацията и т.н. нататък. Друг нов аспект е и консулската защита в чужбина – тъй като тези лица се ползват с консулската защита на латвийското посолство, когато се намират в чужбина, но ако вече няма, такава, няма такива латвийски, посолства и консулски служби, се задава въпроса кой, кой ще ги закриля, когато са в чужбина. Тези граждани трябва да имат възможността да се обръщат за закрила към посолствата на другите държави членки. Исках просто да се изпра отново на проблема с тези лица без гражданство. и се надявам този въпрос да бъде включен в доклада на Моника. Още веднъж им благодаря, поздравявам я за работата и, и пожелавам успех за завършването на този сложен доклад. Back to, to the report. Давам думата отново на докладчика. И аз благодаря за всички изказвания. Подчертавам още веднъж, че този доклад се занимава с широк спектър от човешките права. Утре, когато дойде госпожа Рединг, аз ще засегна някои от е, аспектите на човешките права. Много ще се радвам, ако успеем да изготвим доклад, който включва аспекти на човешките права в Европа. Благодаря ви. Госпожа, е, благодаря на госпожа Флашкова Бенева глас, този доклад ще бъде гласуван на, среща, на заседанието на Либа на 10-11 октомври. Сега ще трябва да дадем кратка почивка, тъй като не виждам нито докладчика, нито докладчицата в сянка на след... последващата точка от нашия дневен ред бяхме предвидели повече време за този дебат. Ще продължим в пет и половина. Ще продължим с дебата по точка 19. Ще се видим тогава. Okay. After a short break, the next point on our agenda, under point 19, the European Union's mutual defense and solidarity clauses, political and operational dimensions. Следващата точка от дневния ред – клаузите за обща отбрана и солидарност на Европейския съюз, политическо и оперативно измерение. Докладчик е господин Бусотил. Бе изискано от Комисията по външни работи да излезем с становище за клаузите за обща отбрана и солидарност. Тя е закрепена в договора от Лисабон, но все още предстои да се определи по-точно приложното и поле. Най-вече, що се отнася до клаузата за солидарност, предстои Нашата комисия да излезе със становище по доклада по собствена инициатива. То ще бъде изготвено от господин Босотил. Ще дам думата на докладчика, господин Босотил. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да започна с графика на работа по това становище. Тъй като от него зависи изцяло дали ще излезем със становище или не. За да можем своевременно да предоставим становището си на АФЕТ, така че то да може и да бъде разгледано, трябва да започнем работа колкото се може по-бързо и то само по английската версия ще трябва да гласуваме текста на следващото заседание на комисията ни на 11 октомври. Знам, че това ще е изключително ограничаващо за колегите, но тъй като трябва да се съобразим и с графика на комисията по външни работи, ако не спазим срока, който ви посочих, просто няма да можем да изготвим становището. Единствената ни възможност е или да работим само с английската версия, или и изобщо да не излезем с становище. Затова приканвам колегите да приемат това ограничение в името на това да изготвим становището. Сега ще говоря по същество. До какво се отнася становището? Клаузата за солидарност, както колегите със сигурност знаят, е залегнала в член 222 от договора. Този член е закрепено законово задължение за всяка държава членка да предоставя помощ на други държави, най-вече при терористични атаки, природни бедствия или бедствия причинени от човека. Тази нова разпоредба за пръв път дава възможност на държавите членки да си оказват взаимопомощ. Изискването за проява на солидарност е законово уредено в договора, т.е. на лице е задължение за проява на солидарност. Комисията излезе с законодателно предложение, което ще ни даде възможност да уредим клаузата за солидарност с законодателен акт. С удоволствие ще изслушам становищата на колегите. Ще поддържам и връзка с докладчиците в Сянка. Ще се срещна с тях още днес след заседанието ни. Какво смятам да предложа? Трябва да се спрем на въпроса за обединяването на капацитета и ресурсите на всички държави членки. Знаем, че днес управлението при кризи на територията на дадена държава спада почти изцяло към националните и правомощия. Но е възможно от бедствия да бъде засегната повече от една държава. В такъв случай трябва да гарантираме наличността на достатъчни ресурси за справяне с бедствието. За да може член 222 наистина да даде възможност за обединяването на ресурсите на държавите членки, трябва да поработим още. Ще се при... обявя също така за координирането на всички действащи инструменти на общо европейско равнище. Вече има редица действащи инструменти, които са приложими към терористични атаки, бедствия, причинени от човека и природни бедствия. Имам предвид агенции като Европол, Фронтекс, Европейската мрежа за съдебно сътрудничество, звеното на Европейската служба за външни действия за спешно реагиране и координация. Всичко това са вече действащи структури, за да разполагат те с съответния мандат при задействането на клаузата за солидарност трябва да ги подкрепим. Трябва да избегнем и при покриването на отделни инструменти. Не бива да се дублират инструментите. Трябва да поставим и въпроса за това кога следва да се задейства клаузата за солидарност непосредствено ли следва да е действието и или когато държавата членка смята, че не може сама да се справи с положението. И в такъв случай как следва да определим хипотезите, при които държавата членка не може сама да се справи. Кога следва да поражда действие клаузата? Единствено, когато е на лице трансграничен елемент или повсеместно. Аз мисля, че тя трябва да поражда действие повсеместно, не само когато е на лице трансграничен елемент а винаги, когато бедствието е много тежко. Колко активно следва да се Извинете, доколко член 222 следва да дава възможност за активно действие, а не само за реагиране. Разбира се, по силата на тази клауза трябва да се даде възможност за реагиране на терористична атака или на бедствие. Но тя трябва да даде възможност и за превенция. Във връзка с това може да се обвърже клаузата за солидарност с стратегията за вътрешна сигурност, най-вече в областта на борба с тероризма. И накрая, но не и е по значение, следва ли тази клауза да е относима към извънредни ситуации във връзка с управлението на миграционните потоци? Понякога възникват ситуации, които не могат да бъдат квалифицирани като бедствия, но които могат да изправят определени страни пред сериозни затруднения. Миналата година 50 000 души навлязоха на територията на остров Лампедуза. Това бе със сигурност извънредна ситуация. Тъй като се опитвам да съм кратък, само да обобщя становището си, ще спра до тук. С удоволствие ще изслушам колегите си и ще се възползвам от възможността да се изкажа накрая, когато ми дадете думата за обобщение. Госпожа Викстрем. Just... Благодаря ви. Наскоро бях определена за докладчик в Сянка по това досие и мога да ви че много се радвам за възможността да работя заедно с докладчик и останете докладчици в Сянка по този доклад. Има много области, в които липсва доверие и солидарност. И това води до създав... възникването на кризи, както на национално равнище, така и на равнището на целия съюз. Затова трябва да подчертаем колко е важно да има истинско значение думата солидарност. В Лисабонския договор има много полезни и добри разпоредби, при условие, че те се прилагат правилно. Клаузата за солидарност и за взаимно сътрудничество за момента не се прилагат както трябва и това е достойно за съжаление – ето защо трябва да работим за промяна на това положение. Има много опасности за сигурността, срещу които трябва да се борим заедно, като например бедствия в отделните държави. Няма как да предвидим кои държави членки ще са жертва на подобни бедствия, дали тези бедствия ще бъдат кодификани от човешката дейност или ще бъдат природни бедствия. Затова е в интерес на всички държави членки да се справят с тези вид бедствия заедно, особено като вземем преди факт, че те обикновено са непреодолими за една отделна държава. Много често тези заплахи са транс, с трансграничен характер и затова можем да ги а, предотвратяваме и да се борим срещу тях заедно. Има различни начини за взаимоподкрепа трябва да се намерят различни начини за споделяне на, експерт, на експертно мнение и на най-добри практики и това със сигурност ще даде много добри резултати. Аз лично не съм експерт в областта и наскоро бях натоварена с а, този доклад, но с удоволствие ще работя по него и чакам с нетърпение сътрудничеството ни по този доклад. Относно Въпросът на комисията АФЕТ как може на практика да се приложи класа солидарност съгласно член 222 е много уместен въпрос. А за да отговоря на въпрос на господин Босоту, аз нямам проблеми с работата на английски язик и с нетърпение очаквам съместна ни работа. Благодаря ви. Благодаря, си, сирия Думата има госпожа Ламбърт. Благодаря ви. Мисля, че нямаме избор. Трябва да се съобразим с а, сроковете. А, за мен е много полезно да работя на английски, отколкото на някой друг език. Привесвам казаното от господин Босотил. Мисля, че той се спря на някои много важни елементи. Искам да отбележа, че всеки отговор трябва да бъде пропорционален, защото тук има известна опасност. Трябва да се вземе предвид мащаба и може би трябва да има някакво определение за мащаба на бедствието. И във всички случаи трябва отговор да бъде пропорционален това въжи в случаите на туристична заплаха, където имаше отговори, чиято ефективност може да се постави под въпрос. Трябва също така да има и много ясни критерии за отчетност и за участието на различните агенции и организации. Трябва да е много ясно кой носи отговорност за управлението на действията. видяхме какво се случи до сега. Имаше някои случаи с а, по, силен поток на иммиграция, където не стана много ясно кой точно е носил отговорност. членът за, относно коста солидарност говори и за защита на демократичните институции в случай на туристична атака. И мисля, че би било добре да изясним как точно виждаме тази защита. Тоест, какво точно искаме да защитим, особено когато говорим за атаки в киберпространството, например. Мисля, че трябва да се опитаме да създадем възможно най-доброто становище за картите, с които разполагаме. Мисля, че трябва да се сточим върху въпросът за отчетността и за това кой носи отговорност при задействането на класта за солидарност. Това, което видяхме до момента по отношение на солидарността, наистина не беше особено окоръжаващо и мисля, че имаме много какво да работим в тази насока. Председателката, благодаря Джейн. Не виждам друг да иска думата. Така че отново се обръщам към Саймън. Искате ли да добавите нещо? Мога само да кажа, че съм най-горд да бъда европеец, когато виждам евро... знамето на Европейския съюз на кашоните с хуманитарна помощ за бедстващите региони. И мисля, че гражданите на Европейския съюз споделят това чувство. Мисля, че те всъщност се гордеят от факта, че помагат на бедстващите хора, изпаднали в тежко положение. Ето защо смятам, че ние носим тежката отговорност да превърнем тази разпоредба от договора за функционирането на Европейския съюз в реално функционираща разпоредба. Благодаря и на колегите за разбирането относно графика, с който разполагаме. Колкото разбирам, ще действаме както аз предложих, т.е. ще работим само на английски. Ще има също така и доста ограничаващ крайен срок за внасяне изменението. Целта е да гласуваме документа на 11 октомври. Надявам се да съм в състояние да ви изпратя проект становището си още другата седмица. Консултирах се с секретарията и най-вероятно крайният срок за внасяне на изменения ще бъде 3 октомври. По този начин колегите ще разполагат с разумен срок за внасяне на измененията. Но, като вече казах, аз разбира се ще обсъдя директно с докладчите в Сянка самото становище, още преди да ви го представя. Благодаря ви. Председателката, благодаря господин Босотило. Пак казвам, крайният срок за внасяне на изменения само на английски язик ще бъде 3 октомври. А, гласуването в нашата комисия ще бъде на 11 октомври. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. We have uh, 10 more minutes. Но ни остават още 10 минути до 18 часа. Явно, че днес след ще имаме доста почивки. И така отново обявявам почивка до 18 часа, когато ще чуем